отдадат приоритет точно на тази визия. Благодаря. Уважаеми колега Дол, давам думата сега на Мартин Шулц. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, рядко Европейският парламент е подготвил Европейски съвет в е, по-лоша криза от тази, в която се намираме сега. Не трябва да си правим иллюзии. Този Европейски съвет е исторически. Исторически защо? Защото от една страна той трябва да решава за бъдещето на Европейския съюз. В един немски вестник прочетох интересна мисъл тази седмица. Пазарите, се посочва там, нямат доверие в Европейския съюз, защото не допускат, че Европейският съюз може да реши проблемите. Хората в Европа, гражданите не вярват в Европейския съюз, защото те не вярват, че правителствата ще решат проблемите им. Намираме се в тежка криза. Намираме се в криза на доверие на европейския проект. Всеки е получавал и получава кризата, която заслужава. Нашите проблеми са известни на всички. Въпросът е дали ние искаме да ги решим или не. Дали искаме да ги решим с смелост или искаме да подходим към тях с колебание. Дали сме смели или страхливи. Ще кажа нещо, което може би ще прозвучи като най-непопулярното послание, което може да се чуе сега в Европа, но все пак ще го кажа, защото съм абсолютно убеден в правилността на тази мисъл. На нас не ни е необходимо по-малко Европа, необходима ни е повече Европа, необходима ни е повече смелост с европейски средства да овладеем кризата. Защо ни е необходима повече Европа? При този съвет, между другото, става дума за две неща. Първо, държавните и правителствени ръководители трябва да овладеят отново изкуството на държавническото действие правителствата и техните ръководители не трябва сами да решават съдбата на всички ни. В този свят има 43 концерна, чието балансова сума е по-голяма, отколкото е, бюджета на държавите членки от Европейския съюз. И е, шефовете на тези големи концерни имат точно толкова власт, колкото да речеме полският министр-председател. И това са хората, които решават съдбата ни. Друг е въпросът дали се дискутира по това, че точно преди един съвет на Екофин, точно преди е, провеждане на Европейски съвет, една, две или три рейтингови агенции свалят рейтинга на това, което се предлага като решение на проблемите. И всъщност това са лицата, които са е, носители на истинската економическа мощ в Европа. Кой обаче им плаща? Кой стои за тях? Кой им плаща за извършването на рейтинговата класация? те всъщност получават средствата си от определени заинтересовани лица. Правителствените ръководители трябва да проявят смелост и да защитават суверенитета на държавата и на демократичните и действия. А това могат да направят само когато са единни. Това могат да направят когато са сплотени Европа сега обединява 7,8% от световното население. През 2050 година тук може би ще живеят само 4% от световното население. И хората ще се насочат не само към Европа, развиващите се економики в този свят няма да чакат Европа да се разпадне на отделните си части от голямата Германия до най-малките й части, като си мисля, че всеки сам ще оцелее. Това е риториката на ренационализация, която някои политици използват в своите страни. Ние обаче можем да се справим в екологическо, финансово, политическо, економическо отношение с световната конкуренция, когато се обединим, когато проявим обща воля, да се превърнем в най-силната економика в света, защото това може да бъде Европа, ако е сплотена и ако е солидарна. Солидарност означава споделяне. Силните могат да повдигнат по-тежък товар от слабите. За нас това не означава финансов данък, а данък върху финансовите транзакции. Когато отида в супермаркета и купя опаковка прясно мляко плащам ДДС, а когато купувам финансови продукти не заплащам никакъв данък. Това не е правилно и затова ни е необходим този данък върху финансовите а, транзакции. Всички тези неща са известни. Ние ги знаем. Или ще успеем да спасим Европа чрез единство, а не чрез настройване на една нация срещу друга и чувствата на хората помежду им или Европейското обединение се намира в пряка опасност. Ако обаче Европейският съюз се провали като транснационален проект и ако не оцелее, тогава, дами и господа, ще се срути нещо повече от един политически съюз. Ще изкочат демоните на 20 век и ще завладеят отново този континент. Защитата на Европа е повече от европейската